Hello again. Здравейте отново. Моля да заемете местата си и да подготвите картите за гласуване, за да можем да започнем следобедното заседание. Готови ли сте?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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се. Да проверим 4. Съставът е различен от тази сутрин, така че ще трябва да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 против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 и 41 за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6 за, против, въздържали се. Алде, не ми показахте. Приема се. 42 за, против, въздържали се. Приема се. 44 за, против, въздържали се. Приема се.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 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 и 17 за, против, въздържали се, приема се. 1 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, да проверим 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Едно. 19 поправя се председателката за, против, въздържали се, отхвърля се 20 за, против, въздържали се, приема се 21 за. Искате да проверим 20? Добре, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая цялото предложение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващата точка. We vote on uh, the directive on promotion of директивата за насърчаване на чисти енергийно ефективни пътни превозни средства. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 и 2 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 154 за, против, въздържали се, приема се. Тран 28 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се да проверим втората част. Моля, гласувайте.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 Тран 29, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора за, против, въздържали се, да проверим втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 168 за. Против въздържали се. Отхвърля се 169 и 31 на тран за. Против въздържали се. Приема се. Преминаваме на 12-та страница. Компромис 1 за против, въздържали се, приема се. Тран 40 за. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23 и 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за, против, въздържали се. Да проверим 241. Край на гласуването. Отхвърля се. Тран 41 и 242 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245, 249 за, против, въздържали се, приема се. 250 отпада. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 43 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме на 18-та страница. 280 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 49 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим 281. Моля, гласувайте 281. Приема се. Да, всички са гласували, освен екаре. Случайно съм сбъркала, казва председателката. Може би и твърде бързам. Тран 49, кой е в Тран 49, за. Против, въздържали се, приема се. Тран 50, за. Против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 287 и 8 за, против, въздържали се. Да проверим. Иво, защо гласувате по различен начин? Може би е нарочно. Край на гласуването. Указанията за групата бяха против. Или вие се гледате взаимно един друг. Приема се. Мистер Лизе, uh, Господин Лизе, моля ви да показвате по-ясно за групата си. Компромис 6. За. Против, въздържали се, приема се 7. За, против, въздържали се, отхвърля се Добре да проверим компромис 7. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Компромис 5 за, против, въздържали се да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Това ни отваря повече работа. 291. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 289. Да, на компромис 6 беше одобрен. права сте. Хубаво е, че забелязахте. С оглед на това преминаваме на 26-та страница. Така ми казват. Изменения 34 и 35 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се. Да проверим 37. Гласуването почти приключва. Отхвърля се. 38 и 9 за. Против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 2 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 3 за, против, въздържали се, приема се. Тран 4, първа част. За, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Uh, no, this is adopted, so this fall. Приема се. Следващото отпада. Тран 4, втора част. Кой е за?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 Искате проверка по 67. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Да, имах късмет. Действително се отхвърля. Но всъщност не видях как гласува Гуе. 69. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Първо и 72 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 73 за, против, въздържали се, отпадали. Всъщност те са идентични. Сега 74. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Прекратете гласуването. Приема се. 78, първа част. Кой е за? 78, първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. За. Всъщност тя отпада. 79, първа част. Кой? Тя отпада. Не. Не, не отпада. 79 първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Седемдесет и девет, втора част. Кой е за? Против? въздържали се. Електронна проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Някои не гласуват защото виждаме картите, но няма подаден глас. Трето изменение. Кой е за? Против? Всъщност трето отпада. Не се гласува. Четвърто изменение и 92 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се? Тран 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Алде, знаете ли, вие гласувахте против. Е? Тран 16. Гласуваме. Прекратете гласуването. Приема се. Но аз видях, че дигате ръка против. Е, добре. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Тран 10 за, против, въздържали се, приема се. 96 отпада. Тран 17. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 100. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Имаме трети подобен резултат при гласуването по този доклад. А, окей. Okay. Uh, 104. 104. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 99 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 105 за. Против? Електронна проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Тран 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка по 109. Прекратете гласуването. Приема се. Тран 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 20 за. Всъщност отпада. 39 не беше прието. Тран 20.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 против, въздържали се, приема се. 123 и 128 за, против, въздържали се, приемат се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 125 Не, не гласуваме 125, 126, 127 за, против, въздържали се, приемат се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, приема се. Тран 25 за, против, въздържали се, приема се. 136 и Тран 24 за, против, въздържали се, приемат се. Сто едно. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Тран 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 148 електронна проверка. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Добре. 149. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Тран 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. И окончателно гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Поименно гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Сега минаваме към гласуване на привеждане в съответствие на задълженията за докладване в областта на околната среда. Агри 6. Кой е за? Против? въздържали се, електронна проверка. Прекратете гласуването. Приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 и агри 7 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. Юри 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Юри 5. За? Против? Въздържали се? Приема се. Юри 6. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Агри 8. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 43. Юри 7. За? Против? въздържали се, отхвърлят се. Юри 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Агри 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Юри 12 за, против, против, въздържали се. Социалистите и демократите не давате знак. Така, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 53, Юри 16. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 55. За против, въздържали се, електронна проверка, изменение 55-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Агри 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 19 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 и Агри 15 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Юри 22 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Юри 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 24 за, против, въздържали се, приема се. 68 и Агри 16 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 69 и Агри 17 за, против, против, въздържали се, отхвърлят се. Юри 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 27 за, против, въздържали се, приема се. 22. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Юри 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71. Има устно изменение от групата на зелените. Има ли някой против това устно изменение? Не. Нека да гласуваме тогава. 71. Заедно с устното изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 72. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23, 73, Юри 31 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 74, Юри 32 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приемат се. Агри 19 за, против, въздържали се, приема се. Агри 20 за, против, въздържали се, електронна проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Юри 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Електронна проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Юри 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 35 за, против, въздържали се. Резултата не е ясен, нека да проверим. Прекратете гласуването. Приема се. Юри 36 за. Тридесет и пето вече гласувахме, сега 36 за, против въздържали се, отхвърля се. 77 Ягри, 21, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 25 и 76, кой е за, против, въздържали се, приемат се. Юри 38, кой е за, против, въздържали се. Електронна проверка. Юри 38. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 27 и Агри 22 за. Против. Въздържали се. Не виждам Алде. Приема се. 79 и Юри 40 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 80 юри 41 за, против, въздържали се, приемат се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 1 в две части. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. И Юри 1, втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 29 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 30 и Агри 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5 за. Против? Въздържали се? Приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 и Юри 3 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Сега окончателно гласуване, електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. is Сега ще гласуваме за резолюцията КОП-24. 20. За против въздържали се, приема се. Трети компромис, да. 26 изменение за против въздържали се, приема се.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 Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се. Проверка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет и шесто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. седмо за против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Добре, гласувайте, моля, по втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. 61-во изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 62 во За. Против. Въздържали се. Приема се. 63-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 64-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 65-то. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Шестдесет и шесто изменение за. За. Няма ли никой за? Против, въздържали се, отхвърля се. 67 за против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 74-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 79-то за, против, въздържали се, отхвърля се.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 за, против, въздържали се, отхвърли се. 101. За, против, въздържали се, проверка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Сто трето. За против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се. Нека проверим. 110 изменение.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 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.16 за, против, въздържали се, приема се. Сега е, измененията от 9 параграфи. Първи. За, против, въздържали се, приема се втори, за, против, въздържали се, приема се четвърти, за, против, въздържали се. Не съм сигурна, ще проверим за четвърти параграф. Край на гласуването. Приема се. Пети. За. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Шести за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седми за. Против. Въздържали се. Приема се. Осми за. Против. Въздържали се. Приема се. Девети на две части. По първата част за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 Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Д. За. Против. Въздържали се. Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Хаш за против въздържали се приема се и за против въздържали се приема се и от за против въздържали се. Нека проверим. Проверяваме за последното съображение. Приема се. И сега Окончателно гласуване за цялата резолюция. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Приема се. Имаме още пет пункта за гласуване. Моля ви, помагайте ми. Много имаме да гласуваме днес. И така. Гласуваме за регламент за оповестяване а, във връзка с а, устой, устойчивите инвестиции. Започваме с 70 Осмо изменение за, против. 79-то за, против. Отхвърля се. 80-то за, против. Въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се.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 Ако няма, гласуваме заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 205. Устно изменение. Има ли възражение? Не. Гласуваме заедно. 205. За, против, въздържали се, отхвърля се. Девети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. Стигаме на 11 страница. 8 компромис за, против, въздържали се, приема се. 13-та страница 183 за, против, въздържали се, отхвърля се 15-то за, против, въздържали се, отхвърля се 16-то за, против, въздържали се, отхвърля се 184-то за, против, въздържали се, отхвърля се 185-то за, против, въздържали се, отхвърля се 186-то за, против, въздържали се, отхвърли се. 187 за, против, въздържали се, отхвърли се. 189 за, 88, 188 прието, 189 се отхвърля, 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 е- е за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, проверяваме за 192. Приема се. 193 за. Против, въздържали се, приема се. 194 за. Против, въздържали се, приема се. 195 за. Против, въздържали се,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 19 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, проверяваме 203 It's closed. Adopted. Край на гласуването приема се 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. 213 и 14 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против,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 26 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се. Да проверим. 223.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 против. Да проверим. 244. Край на гласуването. Приема се. 245 за, против, въздържали се, прием, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 246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 против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, Приема се 54 за, против, въздържали се. Приема се 55 за, против,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 Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се, е, отхвърля се компромис 6 за, против, въздържали се, приема се 75 за, против, въздържали се, да проверим 75. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 76 за, против, въздържали се, отхвърля се 77 за, против, въздържали се, приема се. И електронно гласуваме цялото предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме решението по рамковата програма Хоризонт Европа. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Четвърта страница. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 88 за, против, въздържали се, отхвърля се 89 за, против, въздържали се, приема се 90 за, против, въздържали се, приема се компромис 4 за, против, въздържали се, приема се 92 за, против, въздържали се, отхвърля се 95 за, против, въздържали се, приема се 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 111 отпада. 11 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, то всъщност отпада. 18 на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, да проверим 158. Приема се. 27 за, против,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 2 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, НП, приема се. 34 за,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 против, въздържали се. Алде, вие сте за, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 201 и 202 и 3 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се 205 за, против,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 Приема се 215 за, против, въздържали се, отхвърля се 48 за, против, въздържали се, приема се 216 за, против, въздържали се, отхвърля се 217 на две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора за, против, въздържали се, приема се 218 за, против,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 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се. Не знам, казва председателката. Кой е за? Приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се и окончателното гласуване, моля, гласувайте. Claudia. And it is adopted. I appreciate the part with the compromises very much. Um, гласуваме решение на съвета за сключване на споразумение за економическо партньорство между Европейския съюз и Япония. Първо изменение. Кой е за? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Първо изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Електронно гласуване по измененото предложение. Прекратете гласуването. Приема се. Сега гласуваме предложението за решение на съвета за економическо партньорство между Европейския съюз и Япония. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Две е за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Три за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Четири за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Пет за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Шест за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седем за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 Отхвърля се електронно гласуване окончателно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме прилагане на споразумението за търговия между Европейския съюз, Колумбия и Перу. Първо изменение е оттеглено. Второ изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девет. 7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 Много ми хареса това непрекъснато отвърля, отвърля. Това е демокрацията в действие. Много е жалко, че в докладът, който е за оценка на изпълнението, имаше различни публикации, три доклада на комисията. Изглежда, че резултатите не отговарят на очакванията, като се има предвид особено търговията и устойчивото развитие. За страните от Южна Америка се наблюдава економическа дестабилизация и е жалко, че ние можем да излезем с становище за комисията по същество. Но аз не съм убедена, че подобно поведение, тъй като това е третият доклад в рамките на една седмица, който получава това третиране. Мисля, че това ни допринася за демокрацията и това трябва да се има от тези, които могат да седнат отново на тези места през юли следващата година. И така. С това приключихме гласуването. Ще продължим утре в 9 часа.